приемането на протокола, то протокола ще бъде прият автоматично. С председателят на съвета подписахме след приключването на последната сесия два докум, документа, които са включени в протокола. Няма искания за промена на дневния ред за днес и утре. За сряда групата на зелените е, иска, из, изказване на върховния представител за е, на насилието и действията, извършени в Нигерия. Госпожа Халтела, подкрепете. Е, господин председател, нашата група е, настоява Висперховният представител да излезе с изявление по е, насилствените дейности, извършени от ислямската група Боко Харам в Северна Нигерия. Бихме искали да се приеме и резолюция. Това са, може би, най-ужасните действия, извършени от тази група до този момент. Така че аз призовавам парламента да подкрепи това наше искане. Някой иска ли е, да вземе думата господин Гереро? Благодаря, господин председател. Моята група подкрепя искането на е, групата на зелените и за изявление на е, върховният представител по повод издевателствата на групата Боко Харам и издевателството над жените в тази страна. Бихме искали резолюция да бъде приета на следващото пленарно заседание, тъй като ще, ще обсъдим този въпрос в края на седмицата и няма да можем да подготвиме текста. Така че да, искаме да има дебат, но считаме, че резолюцията по-добре да се приеме пред през февруари. Някой иска ли да отхвърли това предложение? Äh, При положение, съм съгласен предложение... Съм с господин Гереро, госпожа Халтала на а, английски дат. Мисля, че трябва да обсъдим въпроса днес. Кой е за предложението за дебат? Против? Въздържали се? такъв случай се взима решение, че резолюцията ще бъде представена на следващото пленарно заседание. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Не искам да се изкажа против, искам само да задам въпрос дали този важен дебатът ще се проведе в сряда или в четвъртък сутрин когато повече колеги ще могат да, уча, да участват, т.е. в четвъртък сутрин, а не в сряда вечерта. Така че моето предложение е дебата да се проведе в четвъртък сутрин. Е, Председателят, гласуването вече беше проведено госпожа Могерини ще присъства през целият ден в сряда. Това е още една причина този въпрос да бъде включен в дневния ред на заседанието в сряда. И ще се постараем да организирам дебата в момент, който максимален